Bien, je vous invite à gagner vos places. Моля, заемете местата си. Et j'ouvre notre séance de commission des budgets. Обявявам заседанието на комисията по бюджета за открито. Ако нямате възражения, смятам дневния ред за прият. Уважаеми колеги, знам, че има някои членове на нашата парламентарна комисия, които нямаше как да присъстват тук днес, тъй като летището на Брюксел, летището в Завентем, за започва едва сега да отваря постепенно за някои полети и след трагедията от 22 март една терористична атака и на летището в Брюксел – и тук, съвсем близо до нас, на една спирка на метрото в сърцето на европейския квартал на Брюксел. Нанесе огромни щети и причини трагични последици. Надявам се, че ще успеем да продължим напред, въпреки терористичната заплаха и е, се надявам, че ще има достатъчно добро сътрудничество между органите на, на реда, за да може по-добре да се е, работи за предотвратяване на рискове. 30... 65 са загиналите и 300 ранените, които ще носят а, спомена цял живот. Така че ви приканвам за минута мълчание. Je vous remercie. Je veux vous rendre compte des décisions que Следва да направя съобщения за решенията на координаторите. Първо беше постигнато съгласие за становище във връзка с Европейската инициатива за отбрана. Колегата Гонзалес Понс е излъчен за докладчик. Освен това обсъдихме предложението на Янс Гейер, постоянния ни докладчик за агенциите, който поиска да се проведе проучване за това колко струва липсата на агенции, т.е. какво струва на държавите членки и на Европейския съюз това да не функционират някои агенции на европейско равнище. В тази връзка можем да си зададем въпроса дали а, европейските агенции не могат да позволят на държавите членки да направят известни економии, тъй като по някой път техните усилия вече покриват онова, което по-рано се върши от националните органи и националните органи могат да бъдат закрити. И също така във връзка с бюджета за 2016 година давам думата на господин Фернандеш, който ще говори за първия проекто коригиращ бюджет за тази година. Благодаря, господин председател. Този проект за корекция в бюджета има за цел да се реагира на спешните ситуации в Европейския съюз. Предложението е възоснова на член 122а от договора, т.е. включва се участието на Европейския парламент. Това е първия проект, коригиращ бюджет за 2016 година. Европейския съюз разполага с инструмент, който позволява да се реагира на трудни ситуации, например, когато има хуманитарни бедствия в рамките на Съюза. Разполагаме с механизъм за реагиране и на хуманитарни потребности извън Европейския съюз и смятам, че би било подходящо да имаме възможност за реакция извън ограничението от 3 години – необходимо е да се прилага Фонда за солидарност на Европейския съюз. той по принцип се прилага само за природни бедствия. Възможно е да се мобилизират средства от него, когато е необходима проява на солидарност в Европейския съюз и трябва да се действа с съответните практически мерки. Тъй като такава възможност по-настоящем няма, комисията предлага в този проект коригиращ бюджет да се насочат средства от бюджета и по-конкретно от функция 3 за 2016 година се мобилизират 300 милиона евро, а през 2017 се предвиждат 200 милиона и а, още 200 през 2018, т.е. общо 700 милиона евро. По-настоящем, ясно, е, става дума за кризата с беженците. Европейския съюз действа реактивно, въпреки че е, би било по-добре да е действал активно е, по-рано. Има и средства за борба срещу тероризма в рамките на Европол – бюджетни кредити за поети ангажименти от 1 милион евро ще бъдат пренасочени, за да се гарантира вътрешната сигурност. И така, вземайки предвид спешност, спешността на ситуацията, ние одобряваме този проект коригиращ бюджет, но същевременно а, отправяме призиви към комисията, именно парламентът да бъде включен, да участва – да се работи в рамките на устойчива бюджетна рамка с редовно участие на парламента. Разбира се, взимайки предвид потребностите, е ясно, че е необходим инструмент, посветен именно а, на тези потребности, който да може да бъде мобилизиран и трябва да се предвидят съответните маржове е, за непредвидени ситуации е, и да се намерят е, средствата в рамките на тези маржове. По-настоящем говорим за 100 милиона евро. Трябва да се действа бързо, но същевременно трябва да подчертаем, че е необходимо да има механизъм, който да позволява по конкретен начин да се реагира, когато има хуманитарни ситуации. Не механизъм, който да е за 3 години, а който да се използва там, където и когато е необходимо. А, Солидарността е един от основните принципи. По-настоящем кризата с беженците е предизвикателство за целия Европейски съюз. Става дума за хуманност и това е въпрос, който трябва да бъде решен. За това правя и това предложение. Разполагате с моя доклад. В него се предвижда бързо да се мобилизира средствата за тази хуманитарна помощ. Благодаря. Благодаря, господин а, докладчик. Докладчикът дава а, положително становище е, във връзка и с бюджета за 2017 година. Господин Гер ще се изкаже. Най-напред искам да благодаря на Хосе Мануел Фернандес е, за чудесния му доклад. Той е толкова е, добър, че ние като социалисти няма да внесем нито едно изменение. Това би трябвало да ускори значително процедурата. От бюджетната гледна, от бюджетна гледна точка обаче в сегашния бюджет ние сме заложили неудовлетворителни средства и 160 хиляди беженци, които Европейския съюз се съгласи да приеме, трябва да могат да бъдат разпределени в Европейския съюз. Това, би трябва, това трябва да се финансира. Знаем, че не може да се осъществи толкова бързо, колкото се стремяхме и следователно средствата за тази година няма да се изразходват. Ето защо е напълно обосновано предложението, направено от Хосе Мануел и съм убеден, че това ще намери отражение в следващия бюджет. Подкрепям категорично следното ние проведахме дискусия за правното основание. Мисля, че това доведе до някои недоразумения. Комисията привлече внимание върху разпоредби в договора, на които се позоваха, когато правиха своето изложение. Не смятам, че някой хвърля съмнения върху тези, това правно основание. Комисията има право да отправя такова предложение. Аз не го спорвам, тък му обратното го приветствам. Този инструмент, според мен, трябва да има правно основание, като директива или регламент. Напълно съм съгласен с Хосе Мануел, че това не бива да бъде предпоставка за отблокиране на средствата бих предложил на парламента в доклада си за бюджета комисията да приеме регламент за този инструмент до, края на годината. И би трябвало това би трябвало да бъде възможно. За мерките, които ще се финансират, ограничителните линии, освобождаването от отговорност, прозрачното използване на средствата, са все неща, които трябва да бъдат регламентирани. Последният ми въпрос е от техническо естество и той е насочен към комисията. Ние взехме решение за разпределение на 160 000 бежанци в Европейския съюз. Постигнахме споразумение с Турция, където се говори за 72 000 бежанци. Каква е връзката между 160 и 72 000? Ние обсъдихме 72, говорихме 72 хиляди с Турция. Това част от 160 хиляди ли? 160 хиляди, които ще бъдат а, разселени. Бежанците, които трябваше да бъдат приети като част от споразумението с Турция, трябваше да бъдат разселени в Европейския съюз. И така. И как... Каква е връзката между 160 хиляди и 72 хиляди? Това ще има отражение върху бюджета. Може би нещо не съм разбрал. Благодаря. Напълно съм съгласен по този въпрос. Най-напред искам да благодаря на господин Фернандеш и според мен докладът е много добър. От една страна той повдига този неотложно важен въпрос. Освен това, той третира един въпрос, пред който не можем да си затваряме очите. Съгласен съм с казаното от господин Гайер. Освен на факта, че има потребност от бързо предоставяне на средства, за да можем да помогнем, на европейско ниво все още трябва да поясним как точно да се осъществи тази помощ. Господин Гайер, вие не сте единствен, който не разбира нещо и който има нещо, което не знае. Аз също е, чувствам, че има неща, които ми обягват. Има нужда от прозрачност. Започва изпълнението на споразумението с Турция и поне на мен не ми е ясно как и в какъв обем и кои точно бежанци ще бъдат е, внесени от е, Турция. В противен случай може да се окаже възможно, че в Европейския съюз ще се водят безплодни дебати от самото начало трябва да изложим ясен план, в който да се оказва пределно ясно какви разходи ще бъдат поети от държавите членки, как ще бъдат разпределени беженците. Трябва да са записани и целите. Докладът е чудесен, но някои от основните елементи на изпълнението отсъстват. Благодаря, господин Марагал. Благодаря ви. А, то да. También quizá също така е неизбежно и да споменем средата, в която сме по-настоящем излизат на повърхността всички колебания, съмнения по отношение на връзката между Турция и Европейския съюз и за спешността и концепцията тези 160 хиляди ми се струва подходящо, но provided, ако се случи, е, трябва да се действа с прозрачност и гъвкавост. Така че имам две, два елемента, два аспекта. Първо, е, доказателства за е, необходимостта от ревизиране на финансовата рамка – няма нови доклади, имаме нова ситуация, нови обстоятелства, нови отговорности. Това е, е един пример, където трябва да действаме и да от... дадем отговор от парламента, но все пак благодаря за непосредствената ревизия на многодишната финансова рамка. И второ, второ, втори проблем последиците от тези изменения. Продължаваме да използваме този ресурс за разселване, но не можем в този момент да вземем друго решение. Така че това е нова отговорност, която вменяваме на ЕКО и е, с много строг контрол на резултатите и на обстоятелствата, при които работим. Благодаря, господин Допре. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към поздравленията, отправени от колегите към докладчика за качеството на доклада. Качеството е наистина много високо. Това се отнася за всички аспекти, които на този етап трябва да бъдат отчетени. Искам да повдигна един въпрос, който е много важен – и това са допълнителните средства за Европол и за Центъра за борба срещу тероризма, който започна работа от началото на тази година. Ние споменахме трагичните събития и е задължително да се финансира обмена на информация и съвместните действия между държавите членки. Съжалявам, че част от средствата за е, Европол са прехвърлени е, към Центъра за сигурност. Използвам тази възможност за да благодаря на всички колеги, които проявиха своята солидарност е, към Белгия. За съжаление, тази трагедия засяга не само белгийците срещу 30, сред 35-те загинали, 15 е, са, е, белги... 15 са чужденци, не са белгийци. Е, същото, също горе-долу подобно е съотношението и при ранените. Радвам се, че се създава а, този неотложен фонд. Според мен трябва да се уточнят целите. Не всичко е ясно. Говори се за необходимите кредит, бюджетни кредити за разселването. Предвидени са средства от фонда АМИФ. Това е Гърция сега е изправена пред една спешна ситуация. 500, 50 000 души са блокирани в Гърция, тъй като са влезли преди 20 март и никой не ги иска. И ситуацията е срамна и драматична. Тези хора са блокирани в гръцката територия при ужасяващи условия. Аз мисля, че това би било важен жест към Гърция и да им помогнем да се справят с тази ситуация. И сходът от нея не се очертава. Бяха зададени въпроси и от комисията Либе дали ще има точна оценка на хората, които ще бъдат върнати в Турция и не знаем как, как, какво ще направим. Ще разобедим мигрантите и бежанците от да напуснат Турция, за да не влизат в Гърция. Предвидено е според споразумението да бъдат връщани в Турция. Днес беше върнат първия кораб. Не можем и да предвидим, които ще дойдат от Турция в Гърция, защото всичко зависи от споразумението едно към едно. Колкото са повече кандидат бежанците, които влизат незаконно в Гърция и се репатрият в Турция, толкова повече по силата на правилото едно-едно ще трябва да приемаме бежанци, които са на територията на Турция, така че не можем да кажем, точно колко души ще дойдат. Не е възможно. Председателят. Преди да бъдат върнати в Турция, те ще бъдат регистрирани в Гърция и на този етап ще се прецени дали те са економически мигранти. Останалите досието им на искащите ще остане в Гърция. Те трябва да бъдат регистрирани в Гърция с присъствие на турски служител. Това предполага държавите членки да предоставят ресурси на Гърция за регистрация. Да, защото в момента нещата не се извършват, защото голяма част от онези, които пристигат в Гърция, не искат да бъдат регистрирани, за да не бъдат репатрирани. Те предпочитат да се присъединят към потоците от онези, които са пристигнали преди 20 марта. Тези мерки бавно се реализират. Има конфликти между групите мигранти и групите беженци между различни националности, сирин, сирийци, пакистанци, афганци. Ако държавите членки не предоставят на Frontex нужните служители за регистрация и за управление на операцията за прием и връщане, нещата ще се влушат. влушат. Ситуацията има спешна потребност от регламентиране. Благодаря ви. Съвсем накратко. Господин Дюпре, може би не се изразих ясно. Желанието да ми да получа повече подробности не е за да прогнозирам какво ще се случи в края на годината, а именно това, което вие посочихте, стабилни доказателства – за това, че не са необходими повече факти и трябва да създадем прозрачност, тъй като а, въпросът е труден и а, не можем да решим къде ще отидат а, тези хора от Турция, в коя държава, колко. А, имаме нужда от пояснение. Благодаря. Господин Амаржи поиска думата. Благодаря, господин председател. След изказванията на колегите и аз искам да се присъединя към поздравленията, които те изказаха за отличния доклад към докладчика. Нека да направи няколко коментара. Първо във връзка с изключително скептичното ни отношение по отношение на привеждането в действие на това споразумение. Първо, и това сме го казвали по-рано, смятаме, че Гърция пропуска а, на, а, Гърция а, не е получил достатъчно прояви на солидарност и бюджетна подкрепа от Европейския съюз. и е добре, че се правят а, стъпки, за да се разрешат на нещата, но е необходимо по-настоящем Европейския съюз да се задейства, за да намери някакъв начин да разреши нещата, но това, което се случва сега е по-скоро на някакъв вид а, размяна, а, която е неморална по своя характер, а, която не отговаря на а, висотата на предизвикателството. Затова тук изказваме своето предупреждение тази размяна на мигранти, тази търговия с мигранти е нещо неморално. Благодаря. В отговор на вашите въпроси, ще, за отговор на въпросите ви дам думата на Европейската комисия. Госпожа Кабио. Благодаря. Благодаря много и за минутата мълчание, която проведохме, която показва съпричастието на европейските институции към е, жертвите на трагичните събития от е, миналата седмица. Благодаря за думата. Исках да отговоря и на някои от въпросите, които възникнаха тук, но преди това искам да благодаря горещо на парламента за подкрепата, която изразихте днес за инициативите, за спешността, за осигуряване на помощ за е, бежанците, които са в Гърция най-вече и ще а, могат, а, имат нужда от бързо мобилизиране на ресурси. Първо, къде ще отидат тези лица? Е, двама души, е, два пъти зададоха тези въпроси. Какво става с това е, е да се разменят един към един, едно към едно бежанците? Отправната точка, къде ще отидат, е 18 хиляди позиции и места, които са обещани от държавите членки в споразумението от съвета на 2 юли. Имаше споразумение между държавите членки за това къде ще бъдат разселени тези лица. Сега те ще бъдат разселени, така че тези 18 000 лица ще бъдат изпратени в държавите членки в зависимост от ангажиментите, които те са поели за приемане на беженци. Второ, комисията предложи изменение на решението за разселване към тази дата, за да позволи още 54 души да бъдат разселени по доброволно споразумение. Тук не можем а, а, да кажем по-конкретно къде ще отидат. А, комисията предложи това а, продължение и а, това ще стане след като 80, 18 хиляди са разселени. Ще има и сцена, схема, извинете, за доброволно разселване, която ще се задвижи след това. По първия въпрос беше това. Втория въпрос – откъде идват средствата? Тук искам да поясна нашия подход, като започнем от фонда АМИФ. Не, че ние не предоставяхме спешна помощ до създаването на този инструмент. Това, което правим и сега, и миналата година, използваме средствата от АМИФ които на теория а, в малка степен се използва за спешна помощ. Ние ги използваме максимално за спешна помощ те не са, целта не им е да се е, да покриват хуманитарни нужди, като носилки, храна, е, периодни препарати и така нататък, за транспорт, инфраструктура, за друг вид е, спешни нужди. Но ние се опитваме да активираме оптимално, максимално тези фондове и а, чух за някои държави членки, според, сред тях и Гърция, някой каза, че не е предоставена помощ на Гърция. 180 милиона беха прехвърлени на Гърция миналата и тази година. Това са последните данни, така че тази спешна помощ е предоставена най-вече чрез АМИФ. На този етап и този период от годината това, което трябва да създадем е хуманитарна помощ, инструмент за хуманитарна помощ и можем да прехвърлим тези 100 милиона които няма да се е, изразходват според нашия план в следващите месеци. Ние имаме бюджетна структура, която ще позволи бързи е, преводи между различните фондове, ако е необходимо и ако трябва да се укрепат тези фондове, комисията ще излезе с предложение към е, бюджетния орган да увеличи ресурсите в бюджета. Но смятаме, че на този ранен етап в годината все пак е рано началото на годината и не е разумно да имаме нови а, средства, докато не е ясно колко а, са необходими по различните фондове. Така че не знам а, как описаха нещата господин Дюпре или Марагал. Това е а, така наречено временно разполагане и ако са необходими а, повече средства, ще ги предоставим незабавно така че те няма да се загубят, тези, които са заделени за сигурност и миграция. Това беше основното, най-важното. Да не съм пропуснала нещо. Благодаря ви, това беше. Благодаря ви за тези уточнения. Предполагам, че ще имаме възможност отново да се, отново да се занимаем с тези въпроси по-големи подробности. Въпросът е, че трябва да се е, действа бързо, да се реагира бързо. Необходимо е да имаме способности е, за бързо реагиране, е, когато има кризи. Тоест, бюджета не трябва да се разглежда само и единствено като кораб, предвиден за тихи води. Той трябва да може да се придвижва и през бури. На 11 април ще бъде а, гласуването по темата в Страсбург след една седмица в нашата парламентарна комисия и на 13 април в пленарна зала. Преминаваме към доклада за гранична полиция и за бреговата охрана. Докладът трябваше да бъде представен от госпожа Гардия Забал, но тъй като тя не успя да стигне поради затрудненията с транспорта поради трагедията. Дам думата на господин Гайер. Е, Besprochen haben, nämlich die Frage, wie soll ähm, Frontex zu einer Einrichtung ausgebaut werden, die mehr Verantwortung an den europäischen Außen. Този доклад е тясно свържен с темата, която обсъдихме, как да изградим капацитет на Frontex, така че Frontex да поеме повече отговорност за външните граници водещата комисия а, е, има правомощия за, в областта на защита на границите. Е, това е комисията Либе. Но що се отнася до средствата, е, се произнесеме ние със своето становище. Госпожа Гардия Себал изготвя и това становище и измененията, които тя представи следва да бъдат обсъдени и прияти на 25 и 26 април. Крайният срок за подаване на изменения утре вечерта в 6 часа. Тук не става въпрос Фронтекс да стане Европейска гранична полиция, която да иземе функциите на граничната полиция на държавите членки. Фронтекс по-скоро трябва да предоставя оперативна подкрепа по границите там, където това е необходимо. Тоест в тези области, където има по-чувствителни ситуации, където подкрепата на Европейския съюз е по-необходима. Идеята е да се работи с представители на различните национални органи, които да могат да изпра... бъдат изпращани в тези области, да бъдат координирани от Frontex. Идеята е да се изпращат а, тези служители възможно най-бързо там, където има нужда от тях с а, съответното оборудване. А, те могат да бъдат предвижени с, с автомобили, самолети или кораби. Целта е да се увели... затова е необходимо да се увеличи размера на Frontex, нещо, което има своите бюджетни последици. Госпожа Гради Сабал подаде 11 изменения към предложението на комисията, които включват ресурсите, които трябва да се използват, използването на служителите за свръзка в трети страни, и предоставянето на офис пространство за тези служители в мисиите на Европейския съюз. И като отговаряш за агенциите, подчертавам тук, че що се отнася до Frontex в Варшава, все още не е подписан договора за найем. Трябва да се сложи край на това. Това е проява на неуважение към европейските институции. Освен това има проблеми с децата на служителите, работещи в Варшава, нещо, което се отразява на желанието на хората да работят за Фронтекс във Варшава. Трябва да се подчерта пред полското правителство, че прекалено дълго време нещата остават нерешени. Трябва да се произнесем като членове на Комисията по бюджета и да обсъдим и въпроса с генералния директор на Frontex, тъй като темата ще привлече внимание. Оперативните задачи на генералния директор на Frontex ще се увеличат. Тук не говорим за генералния директор за, на Европейската агенция по химикалите, чиято задача е а, всичко да върви гладко. Когато говорим за Frontex, а, говорим за агенция. А, която а, трябва също така да носи отговорност за правата на беженците и а, случаите на тяхното нарушаване при действие на Фронтекс. Тоест, а, генералният директор на Фронтекс трябва да може да взема решение по дисциплинарни производства, там където има проблеми и а, не е допустимо решението за поста генерален директор да се вземе само от 20 държави членки. Всички трябва да могат да се произнесат. Кандидатурата трябва да може да бъде а, обсъдена в Европейския парламент. И още нещо, представено като предложение от госпожа Гърдия Сабал. Необходимо е да има бюджетен ред, конкретно насочен към оперативните задачи на Frontex, който да е отделен, за да има повече яснота за това колко средства се предоставят за конкретните задачи на Frontex. Благодаря много. Госпожа Гардия Сабал изготви доклада а, изключително внимателно. Кой иска да се изкаже по темата? Господин Депре, заповядайте. Е, да, господин председател, бих искал най-напред да благодаря на колегата Гайер за огромната отговорност, която пое е, при изготвянето на документ, който съдържа 82 точки. То е от стратегическо значение, тъй като става дума за засилване на координацията при опазването на външните граници. Погледнах измененията на госпожа Гардия Забал. Съгласен съм с повечето от тях. Текстът въвежда множество изменения и изяснява редица въпроси, като отговорността на агенцията – предоставянето на подкрепление от националните държави. Уточнява отговорността от гледна точка на гражданската отговорност. Едно по-общо разсъждение. Говорим за европейско споразумение за за брегова охрана и закрила на границите. Това е характерно за неяснотата, която съпътства е, опазването на граници. В точка трета се казва Европейската агенция за брегова охрана и държавите членки, натоварени с управлението на границите, в това число бреговата охрана, се създава впечатлението, че има Европейски орган за брегова охрана, но всъщност няма такъв орган. Има европейска координация и национална отговорност. Същото и по точка 5. Европейски корпус за опазване на границите и брегова охрана, но Европейското споразумение за координация като Европейска агенция заедно с държавите членки. Това, което ме притеснява е, че Европа от... възлагат се на Европа задачи, в които тя няма правомощия възможността за европейска мярка е голяма. Ако прочетем внимателно текста, ще видим, че по предложение на Европейската комисия е, тогава, когато държавите членки не са в състояние, е, комисията може да поеме контрола върху себе си, но това е европейска мярка, която може да се приложи само тогава, когато има недостатъчни действия от страна държавите членки. Виждаме, че от Евро, на Европа се възлагат задачи, в които тя няма правомощия. сил... всичко това засилва скептицизма. Казват, ето има европейско споразумение за охрана на границите и брегова охрана, а, а пък границите си остават пропускливи. Това ме дразни. Има един текст, на който можем да се позоваваме. Проблемът е разликата между реалността и текстовете. Същото въжи и за резервационните данни на пътници на пътниците, няма такава, няма европейска политика. Съединените щати а, отделят 30 милиарда годишно за охрана на границите. Господин Марагал има думата. Искам само да споделя скептицизма на господин Депре. Смятам, че Фронтекс бяха тук един ден, за да обяснат какво се случва, как ще се използват ресурсите, докъде се а, простира отговорността на Европейския съюз, но в съответен период, който е подходящ за председателството, може би трябва да имаме контакт, да с Frontex за по... да получим повече яснота и повече подробности за агенцията, която сега се превърна в централна. И за да констатираме, че това е една е, е, агенция за колективно да връщане на беженците. Всъщност, до сега тази агенция не изпълнява други функции, освен да събира статистически данни за а, пресичане на границите. Няма средства за повече. Държавните и правителствени ръководители из... извличат а, дивиденти от премахването на вътрешните граници – но не инвестират в охраната на външните граници. Според Дъблинския регламент отговорност носи държавата, в която мигрантът стъпва за пръв път. Най-обикновено лицемерие. Когато се очаква Турция да свърши нашите работи, Предполагам, че пак ще започнат да влизат от Лампедуза и Италия, но това е друг въпрос. Ще приключим дебата по ще приключим дебатите по доклада на госпожа Гардия Забао. Срокът за внасене на изменения трябва да е 5 април 18 часа. На 25 и 26 април ще се разгледат и гласуват измененията и докладът ще бъде прият през май. А в пленарна зала той ще се гласува след май месец. Сега преминаваме към гласуване. Моля ви, сложете картите си за гласуване в устройствата, за да можем да направим проверка. И така, обявявам начало на гласуването. Моля ви, гласувайте. Сега регистрирах 12-13 гласа. 16 вече. Остават ни още 4. Двадесет и един гласуващи, но подадени са само 20 гласа. Първият доклад е фондът за приспособяване към глобализация. Става, думата, става дума за камионите Волво в Швеция по предложение на колегата Негреско, който е докладчик. Измерение номер 3. Готови ли сте да гласувате? Кой е за изменение номер 3? А, извинявайте, с устно изменение на докладчика. Запознахте ли се с устно, устното изменение? Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5 с устно изменение на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се? Да проверя. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 13 гласа за, 8 против. Това беше номер 6. И сега измерение номер 7 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Изменение едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега. Текста с изменението по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 17 гласа за, 4 против. Сега преминаваме към доклада на колегата Новаков. Фонда за приспособяване към глобализацията. Техническа помощ по инициатива на Европейската комисия. Изменение номер едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 2. За. Против. Електронна проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 11 гласа за, 9 против. И един въздържал се. 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5 за. Против. Да направим електронна проверка на изменение номер 5. Край на гласуването. Приема се с 11 гласа за и 9 против. Изменение номер 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10. За. То е включено в точка 9. И затова гласуваме 11 измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 12. За. Против. Да направим електронна проверка, ако обичате. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 11 гласа за, 9 против и 1 въздържал се. Номер 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 14 за. Против. Да направим поименна проверка на изменение 14. Моля гласувайте. 11 гласа за, 10 против. Приема се. Сега текста с измененията. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 16 гласа за, 4 против, 1 въздържал се. Що се отнася контрола върху регистъра на експертите, представен от комисията, докладчикът пожела да се отложи. Сега, тук давам думата на господин Фернандеш. Благодаря ви. Второ има като цел Европейския фонд за глобализация, който приехме с а, бенефициенти в Швеция, които са а, уволнените от автомобилния сектор. Милион, над милион евро. Другото е свързано с техническата помощ, пак за същия фонд и глобална корекция и 380 милиона евро бяха одобрени. Благодаря. Благодаря, господин генерален е, докладчик. Трябва да гласуваме поименно. Можем ли да гласуваме и по двата трансфера анблок? Нямате възражение? Няма възражение. Добре. В такъв случай, моля да преминем към поименно гласуване. Край на гласуването. Двата превода са одобрени с 12 гласа за и 4 гласа против. Няма други теми в дневния ред. По точка разни, иска ли някой да се изкаже? Не. В такъв случай, колеги, благодаря ви за участието в заседанието на парламентарната комисия. Следващото ни заседание е на 11 април в Страсбург в края на деня. Закривам заседанието.